Good morning. Good morning, dear colleagues, dear friends. Добро утро, скъпи приятели. На последната права сме. Последното заседание на Комисията по граждански свободи е това. Така че нека да преминем към приемането на дневния ред предлагам следните точки. 13-та точка е нова, което означава, че между 12 и 12.30 ще слушаме представене от правната служба на Европейския парламент, на съвета и на комисията по решението на съда за задържането на данни. Това е последното ни заседание на комисията Либе. и Искам да се възползвам от тази възможност, за да ви благодаря на всички за усърдната работа, за доброто сътрудничество. Единственото, за което съжалявам, е, че изглежда не сега е подходящия момент е, да отправя тези благодарности за ангажираността на членовете на комисията, тъй като много от тях не присъстват на последното ни заседание, но съм имал възможност, ще... Имах възможност вчера вечерта да се срещна с повечето от тях на чаша вино. Координаторите поискаха комисаря Малстром да изпрати писмо и това стана вчера, свързан с ПНР споразумение с Русия, която иска да въведе пълно ПНР за полети, тръгващи от Европейския съюз. Бяха изразени безпокойства, бяха поставени няколко въпроса на Европейската комисия, свързани с правната сигурност на това решение. В миналото комисията каза, че руските власти а, са а, дали уверение, че няма едностранно да въвеждат подобна система, но беше изпратена нова информация до комисията и се поиска тя да даде разяснения по този въпрос. Ние ще изслушаме комисаря Малстрюм. Ще видим каква информация е събрала и каква има желание да сподели с нас. Така че... All of you. A letter by Cecilia Malmström on the matter of the uh, requests свързан с споразумението ПНР с Русия Няма да има превод на фински, естонски, малтийски и хърватски. Надявам се да вашето разбиране. Вие знаете, че за готови протоколите има допълнение към протокола от 20 март. И така, преминаваме към следващата ни а, точка за определене на третите страни, чието граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки. Бяха получени корекциите след като беше направен преглед от юрист-лингвистите. Така че считаме това да е прието, ако няма възражение от ваша страна. Считаме, че е прието. Преминаваме към пета точка за въвеждане на упростен режим за проверки на гражданите по външните граници. Това също е корекция. На второто пленарно заседание през февруари Европейският парламент прие на първо четене въвеждането на опростен режим за контрол на гражданите по външните граждани на Европейския съюз. Има корекции, ако нямате възражения по тях, считаме, че тези корекции са прияти. Преминаваме сега към съвместно разискване по точки 6, 7 и 8 относно визите регламентът за туристически визи, както и доклад на Комисията за интелигентна визова политика за економически растеж. Имаме предложение от Комисията. Прави се оценка на сегашните визови кодексти, които са в сила в момента ще се разгледат преработените версии и също ще се разгледа въпроса за създаване на нов вид виза, така наречената виза за турне. Е Господин Декойстър има думата. Добро утро, дами и господа. За мен е чест и удоволствие, че съм тук, за да ви представя от името на Европейската комисия пакета за преразглеждане на видовия кодекс. Комисията прие този пакет миналата седмица. Беше прият по-точно на 1 април. Разбира се, 1 април се свързва с шеги, но тези документи, които бяха прияти от Европейската комисия, не са само шега, а резултат от задълбочен анализ на прилагането на визовия кодекс от съответните органи на държавите членки. Има документ на Европейската комисия, който, който предоставя пълни подробности за разпоредбите на визовия кодекс и неговото прилагане. Заключенията му са отразени в съобщение за интелигентна визова политика за економически растеж. Има оценка на въздействието в резултат на публичната консултация, организирана от комисията. Знаете, че комисията трябва да прави подобна оценка на прилагането на визовия кодекс три години след започването на прилагането на кодекса. Комисията не се ограничи до представянето на този доклад, а също времено прие две законодателни предложения. Едно за преразглеждане на визовия кодекс и за неговото изменение и за създаването на нов вид виза, така наречената виза за турне. В резолюцията, приета от парламента през месец февруари, беше отправена критика относно бъдещето на визовата политика и комисията излезе незабавно с тези законодателни предложения. Беше предложено първо комисията да направи представене на оценката, след което да се проведе политически дебат между институциите и да се премине към приемането на законодателните предложения. И бих искал в това отношение да подчертая, господин председателю, че в своето съобщение за развитието на визовата политика и приноса към економическия растеж, комисията подчертава редица проблеми, пред които бяхме изправени при прилагането на визовия кодекс и за да се ускори дебата и приемането на корекции на тези решения, Европейската комисия реши този политически доклад да бъде съчетан с законодателни предложения, което ще улесни дебата и се надяваме, че ще ускори приемането на новите мерки. Аз вече подчертах трудностите, които изпитваме с прилагането на визовия кодекс. Дали е било чак толкова драматично положението? Не, ако видим какви са данните за 2013 година, имаше повече от 17 милиона заявки за шенгенски визи. В сравнение с 2011 това съставлява 69,5% от молбите за шенгенски визи. Мисля, че това определено е успеха, но редица подобрения са възможни тъй като тази цифра действително е впечатляваща 17 милиона, но има и други такива впечатляващи цифри, например разчетите, че поне 6,6 милиона потенциални а, посетители не са влезли в шенгенското пространство поради продължителните и сложни, скъпоструващи процедури при сегашния режим за издаване на визи. Тези разчети са достатъчно основания, за да се предприемат действия. Всяка година потенциални туристи се отказват да пътуват в Европа по тази причина. И това е проблем не само за тези, които искат да пристигнат тук, а това е сериозна загуба за европейската економика. Ние не се възползваме от ползите, които те могат да допринесат. И за да продължа с статистическите данни, улесняването на визовите процедури може да увеличи потока от пристигащи в шенгенското пространство до 60%, което за 5 години 130 милиарда, свързано с настаняване, с посещение на спектакли, пазаруване и прочее. И с това могат да се създадат и доста нови работни места. Така че Европа се нуждае от една по-интелигентна обща визова политика. Ние трябва да насърчим економическия растеж, като добавим економическо измерение към визовата ни политика, като същевременно гарантираме висока степен на сигурност по границите ни. Искам да посоча доклада на Габриел, който беше прият от комисията Либе където един от критериите за създаване на списъци отчита също економическите ползи, свързани с търговията и туризма. Това е един от новите критерии, който ще се отчита, когато в бъдеще се разглеждат визовите списъци. И това е измерението, което комисията взе предвид при оценката на изпълнението на визовия кодекс и евентуални промени към по-добро в него. Аз вече споменах, че има две предложения, две законодателни предложения. Първото е изменение и преразглеждане на видов, визовия кодекс. Видовсевият кодекс допринесе доста а, към ситуацията, която съществуваше в визовата политика това е нещо като първа революция, но мисля, че трябва да преминем към втора революция, за да въведем сериозни подобрения. Ясно е, че много от подаващите молби за виза ги считат процедурата за много продължителна, много тромава, много скъпа. Има забавения при разглеждането на молбите, при издаването на визи. Има сложни изисквания за документите, които трябва да предружават молбата, които идват от консулствата на държавите членки. Така че ние трябва да съкратим времето за разглеждане на молбите. Времето за разглеждане на визови молби, за вземане на решение, не трябва да бъде по дълго 10 календарни дни. Сега в визовия кодекс са предвидени 15 календарни дни. Освен това трябва да се разгледат кои са необходимите документи и трябва да има един хармонизиран списък от такива документи, които ще се изискват от консулствата на всяка държава членка. В предложението също по-ясно се подчертава, че определени категории податели на молби за виза ще могат да го правят по един по-оптимизиран начин. Освен това ще има възможности за разглеждане на случаи, когато няма да са необходими визи. Понякога не във всяка държава членка има консулство. И това е ситуация. Трябва да се продобри и всеки, който иска да подаде молба за виза, трябва да може да подаде тази молба в собствената си страна, независимо дали има консулство а, на съответната държава или не, съществуващите консулстви трябва да приемат молбите за виза, ако компетентната държава членка няма свое представителство. И така още няколко детайли. Някои от подаващите молби за визи се налага да пътуват до съседни държави, за да подадат молба за шенгенска виза. В най-лошия случай те трябва да кандидатства за виза от страната, където се намира консулството, за да могат да пътуват до там и след това там да кандидатстват за шенгенска виза. Това е ситуацията, която, която а, трябва да преразгледаме, да сложим край на това. Един от край ъгълните камъни на преразглеждането на видовия кодекс е разграничаването, което трябва да се въведе според комисията от една страна, подаващите му оба за виза, които не са известни на консулствата, нямат други шенгенски визи, които да са им издавани. Сегашните правила ще се прилагат по отношение на тази категория, въпреки че и за тази категория ще има някои улеснения в сравнение с сегашната система. И втората категория, това са Редовни но пътуващите, които са регистрирани в Шенгенската информационна система и кои имат вече добра репутация тази система. За тази категория комисията счита, че трябва да ограничим правото на осмотрение на държавите членки относно определенето на продължителността на валидност на виза за многократно влизане. Освен това да се отчитат обективни критерии и ако предходните визи, които са издавани на съответното лице, са били законно издадени, тогава може да се издаде многократна виза за срок от 3 години, ако тя бъде използвана по законен начин, следващия път същото лице може да получи 5 годишна виза за многократно влизане в шенгенското пространство. Това се съдържа в предложението на Европейската комисия. И днес държавите членки издават а, такива визи до 5 години на надежни лица, но това е по-скоро голямо изключение. И според мен това е съществено подобрение, което се съдържа в предложението на Европейската комисия. Една друга тема, аз разбира се няма да се спирам на всичко, тъй като те са много на брой, но ние искаме да улесним посещенията на членове на семействата на граждани от Европейския съюз, които не се ползват от директивата от 2004 година за свободно движение на лица и техните семейства. Техните семейства изискват виза, но много от тези посещения на членове на семейството не са обхванати от тази директива. Например, ако един член на семейството иска да отиде в държава членка, където имат гражданство. И в тези случаи те отново трябва да спазват общите изисквания на визовия кодекс. Това е накратко кои са най-важните изменения, предвидени в преработения визов кодекс. Има и други аспекти, свързани с координацията и сътрудничеството между консулствата, но няма да се спирам на този въпрос. И още няколко неща, свързани с визите за турне. Комисията подготви отделно предложение за тях, тъй като то се отнася не само за граждани на държави, за които се изискват краткосрочни визи, но и за граждани на страни, които са освободени от визи. Когато разглеждаме визовия кодекс, ние получихме много жалби, че има празнина в законодателството на Европейския съюз за лица, които искат да пътуват в шенгенското пространство за повече от 90 а, дни. за 180 общо, което се счита за кратко посещение. Например, изпълнители, които искат да направят турне в шенгенското пространство за няколко месеца в Германия, Белгия и прочие, до година и половина може да трае такова турне, а сега няма такава система, която да им разрешава да извършват турнета в шенгенското пространство за подобен период от време. Несъмнено има доста туристи, изпълнители, научни работници, които биха искали да пътуват в шенгенското пространство за повече от 90 дни в рамките на 180 за една година. и ние а, искаме да разгледаме потребностите и на тези категории а, посетители, което ще има своите економически ползи. И това са предложенията, които прави Европейската комисия, за да се извърши една втора революция във визовата политика. Надявам се, че ще можем да напреднем в тази посока. Има много новаторство и ние трябва да се опитаме да постигнем верния баланс между всички интереси, включително да гарантираме доброто функциониране на шенгенското пространство, тъй като економическите ползи могат да ни насочат в една посока, но сигурността също трябва да бъде запазена в шенгенското пространство, за да може а, тази зона без граници да продължи безпрепятствено да функционира. Това беше накратко, господин председателю, съвсем накратко наистина, как изглежда преразгледаният пакет за визовата политика, прият от комисията на 1 април. Ние сме готови да проведем технически заседания, за да разясним по-подробно различните аспекти на предложението, и надявам се, че това ще може да се осъществи след изборите за Европейски парламент. Благодаря ви за вниманието. Готов съм да отговоря на въпроси, които бихте искали да поставите на този етап. Благодаря ви. It's only obvious that uh, for the Libre Committee to uh, Ние сега трябва да назначим докладчици по тези теми но това ще направи новия парламент. Но естествено ние можем да обсъдим представането на комисията. Разбрах, че господин Бронкс иска да се изкаже. Заповядайте. Да, няма дълго да говоря, но е, чух много интересни цифри в началото на представането в полза на економическите предимства за облегчаване на визовия режим или премахването му. Разбирам колко е лесно да се сметнат колко души ще дойдат в е, Европе... страните членки на Европейския съюз, но как точно смятате, кои са тези, които не идват в Европейския съюз, защото имат проблеми с визата, но биха дошли, ако е по-лесен е, режима? А, мисля, че е, това са нещо много такива елементарни аритметически сметки. Други коментари? Госпожа Омайер. Уважаеми господин председател и уважаеми колеги, първо, по принцип, мисля, че е много е, положително, че е, постигаме съгласие или търсим да постигнем съгласие по определен набор правила за елементи, които създават проблеми. Примерно прекалена сложност, твърде дълги срокове и други подобни. Естествено, че трябва да се опитаме да направим нещо, за да не говорим само за това, че трябва да се търси е, начин да се поеме е, работата от консулствата, примерно в случаи, когато дадена страна няма консулство. Е, трябва да мислим обаче какво може да направи Европейската служба за външна дейност в това отношение. Много е добре да размислим също до каква степен хората, които имат нужда от пътувания за бизнес, хората от е, научните среди. Доколко голяма е нуждата за облегчен визов режим за тях? Е, не смятам, че тук ще има големи проблеми с оценката, защото Тоест, смятам, че ще има проблеми с оценката, защото смятам, че комисията е направила твърде повърхностна оценка. Имам данни от страните членки, които показват съвсем различни прогнози. Например, Франция и Италия имат много, много е, облегчен режим за издаване на визи на границата. И подобен режим може да води след себе си е, нарушения, а съответно и е, недоразумение и спорове между страните, примерно. Е, в момент, в който е, има проблеми с бежанци и злоупотреба с правото за обежище. Така че ми се струва, че доста наивно подхождаме. В никакъв случай не смятам, че е революционен подходът ни. Ами по-скоро смятам, че не е добре балансиран. А да бъде балансиран означава от една страна да упростим е, режима, но от друга страна да решим проблеми, които повдигат почти всички страни членки, но те си остават на решение. Така че, ако отпадне изискването лицата да искат виза с лично подадена молба, тук се създава сериозен риск. Защото когато не е задължително изискване човека да се появи там физически, е, в края на кращата важно е дори да, да може да се види как изглежда този човек. Интересно е също как, как ще реагира Интерпол. Та, съвсем добросъвестните пътуващи, е, разбира се, трябва да имат възможност да получават виза, но това, тази разпоредба за пет работни дни поставя проблеми, тя, тя съществува в някои страни, поставя сериозни проблеми по коледа, например, защото тогава учрежденията затварят. Затова може би е редно да постановим 5 работни дни, а не 5 календарни дни в този смисъл. После говори се за е, доказателство за финансови средства или за недостатъчно такива средства – ако става дума за хора от научните следи, среди, не мисля, че там има оплаквания по отношение на това колко и как получават визите. Ние трябва все пак да търсиме някакво ниво на сигурност и условието за достатъчни финансови ресурси трябва да може да бъде обосновано по някакъв начин. Примерно лицето трябва да подпише декларация, че има тези средства. Не страната членка да доказва, че евентуално съответното лице няма финансови средства да пребивава. Абсолютният минимум, който можем да очакваме е съответното лице да подписва декларация преди пътуването си. Това нищо не променя. И някои от нещата, които комисията предлага, са много, много поставени под съмнение от юридическа гледна точка. Сигурна съм, че ще имаме сериозни проблеми с защитата на данните. Така че следва да се помисли за малко по-разумен подход. Автоматичното отпускане на виза за многократно влизане в страдата, валидна за 5 години, може би за студенти, това си струва да се направи. Но в рамките на един по-сложен режим, трябва да огледаме и е, е, промените как ще се отразят на други законодателни текстове. Има сериозни проблеми с е, това, с, с личните данни и с това кой какво трябва да доказва в такъв смисъл, кой е този, който трябва да доказва дали лицето или страната. Смятам, че трябва да търсиме баланс, за да не се създадат огромни спорове в последствие между страните членки незабавно след като се приеме документ. Отново, необходимо е баланс между възможността да се пътува, и съответните условия и предпоставки за сигурност, които страните членки искат да наложат. Uh, Няма повече коментари от депутатите. Нека да се върнем към комисията, ако искате нещо да добавите, господин Декойстер. Искате ли? Благодаря. Що се отнася до първото изказване за това как се смятат е, пътуванията, които не са извършени, пътувания в е, шенгенското пространство. Естествено, че нямаме твърди цифри. Става дума за оценки на базата на проучвания от генерална дирекция предприемачество всъщност е, има направено проучване за економическите последици от облегчаването на визовия режим. И ние сме се позовали на тези цифри. Други а, е, статистики бяха представени миналата година след срещата на министрите на туризма на Г-20 там също се постави въпроса за улесняване и либерализиране на визовия режим. Разбира се, не е, е въпрос да се доказват тези оценки, но в края на краищата всеки ще се съгласи, че ако човек разполага с е, виза за многократно влизане в страната и тя въжи няколко години, е, това лице евентуално много по-спонтанно би се решило да отиде в дана, дана страна, което не би направил, ако трябваше да мине през цялата процедура за виза. Разбира се, разбира се, става дума само за прогнози но освен <laughs> това е ясно, че и повече пътувания до шенгенското пространство ще допринесат за економически растеж. Вие също повдигнахте някои въпроси, които засягат сериозни теми. По, то, по тях има подадени изменения от комисията и те първо ще ги обсъждаме. Нека няколко коментара да направя. Първо, каква е тежестта и задълженията на консулствата. В предложението на комисията се цели не само да се облегчи живота на добросъвестно пътуващите, ние се опитваме да подобрим и представителството, консулското представителство и сътрудничеството между консулските представителства. Например, е, регулярното издаване на виза на многократни влизания и то дългосрочна ще се поеме от е, консулствата и ние формулираме предложения, които ще облегчат и живота на консулствата. После дали трябва да се яви лицето искащо виза лично. Това е принцип, който е, в момента се съдържа в визовия кодекс. Но не трябва да забравяме, че вече 70% от заявителите не отиват в консулството, а се явяват в е, такива визови офиси за предоставяне на визи, които всъщност са, са подизпълнители, така да се каже, на консулството, само авторизирани да дават виза. Тоест, физическото явяване на лицата всъщност вече не се практикува в тази степен, която се е практикувала. Комисията естествено запазва задължението лицето да се яви лично, когато за първ път кандидатства за виза, Тоест, ако то не е регистрирано в съответнията визова информационна система, включително с биометрични данни. След това вече може да се е, премахне задължението за появяване в, е, лично, но за първо искане на виза – то си остава. Коментирано бе също какви са условията в предложението за автоматично отпускане на виза за многократни е, влизания в страната и то дългосрочно валидна такава. Няма абсолютно автоматично отпускане на виза. Според комисията е, лица, които са регистрирани в е, визовата информационна система, които са получили две визи в предходната виза и са ги използвали коректно, при, третото си, при третата си заявка за виза може да се приеме, че те е, имат съответните финансови средства и имат е, готовност да се върнат не виждаме защо едно лице, което евентуално е пътувало два пъти в тази година и евентуално преди това още неколкократно и е използвал визата си е, законно, не е стоял повече, не е създал проблеми, защо трябва отново да доказва възможността си да се издържа и готовността си да се прибере в страната си. Тоест, ние предполагаме такова отпускане на виза само при законно и използване на предходни визи. Разбира се, това отпускане е, на виза може да бъде и анулирано ако се окаже, че има някакви нарушения. Така че много има още какво да обсъдим. Може би ще имаме възможност да се проведат и някои по-чисто технически срещи в бъдеще, за да обясним в подробности съдържанието на нашето предложение. Председателят, благодаря господин Декойстър, сега представителя на гръцкото председателство. Благодаря. Предложението на комисията е много важно заради връзката между политиката за визите, мобилността и економическия растеж. Председателството смята незабавно да започнем обсъждането на предложението в работната група. Е, следващата седмица сме отделили две, два дни 15 и 16 за е, обсъждане на въпроса в съответната работна група на съвет. В останалия период ние ще направим всичко възможно да придвижим достието възможно най-много. Е, Благодаря.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 подготвителната работа сега за преходния период за не включването на Обединеното кралство. По протокол 36 ще чуеме представители на комисията и на съвета. Наясно сте с, за какво става дума. Има 5 годишен период, преходен период за отлагане на прилагането на съответните европейски разпоредби за полицейски мерки и мерки по наказателното право. Особено за е, юрисдикцията на е, Съда на Европейския съюз. След края на този преходен период, е, по член 10 от протокол 36 дава възможност на Обединеното кралство да реши до 31 май 2014 дали да се включи или не в е, мерките за полицейско сътрудничество и, е, мерки за наказателно право, които са приети преди декември 2009. Е, тоест всички не подлежащи на уреждане от Лисабонския договор, законодателства по трети, от бившия трети стълб, които ще престанат да въжат за Обединеното кралство от 1 декември 2014. Обединеното кралство е решило да не се е, включи в спазването на бившите е, на законодателството от е, бившия трети стълб. Според протокол 36 обаче Обединеното кралство може във е, всеки момент да уведоми съвета за желанието си да се включи отново е, в спазването на тези закони, които представят да функционират по отношение на него. В момента Обединеното кралство е, неофициално е съобщило намерението си е, да се включи отново в 35 инструмента от съответното законодателство, 5 е, мерки по Шенген и 30 нешенгенски мерки. И е, връщането обратно в режим на спазване на тези законодателства следва да се случи на 1 декември 2014. А, като официалната поли, е, позиция ще бъде формулирана от е, правителството на Обеденото кралство до юни 2014. За момента се търси политическо споразумение с комисията и съвета преговорите с комисията и съвета, в такъв смисъл са започнали миналия месец. По този въпрос парламента има право да бъде изслушан. И днес правната служба ще ни представи основните разпоредби на протокол 36. След това ще обсъдим този така критично важен въпрос за Обединеното кралство. Дали те да се присъединят към пространството на свобода, за върховенство на закона и демокрация. Първо ще чуем е, изявлението на господин Кайола от е, правната служба, после от е, представителя на комисията, от генерална дирекция юридически въпроси. Господин Кайола. Благодаря ви, господин председател. Ще се опитам да бъда кратък. Тъй като правният контекст е много сложен, обаче няма как да не обясня. С влизане в сила на Лисабонския договор на 1 декември 2009 година бяха направени много важни промени в съществуващите договори. Въведе се и преходен режим, съгласно един от протоколите, придружаващи договора. Това е протокол 36. Съгласно протокола се предвиждат и преходни разпоредби за актове, прияти преди 1 декември 2009 година, когато те са в областта на сътрудничеството по вътрешни работи. Въвежда се преходен режим за актовете по съдебно сътрудничество и полицейско сътрудничество, определени по съответните договори. Това е бившия трети стълб. Що се отнася до правомощията на комисията и, съ... и съда, те си остават непроменени, такива каквито са били и преди влизане в сила на Лисабонския договор, освен ако не е направено изменение, което означава, че правомощията на комисията и съда остават ограничени, така както е било по третия стълб. Същевременно се отправят преюдициални въпроси към съда, а когато се предприеме пряко действие, от съда може да се поиска единствено анулиране, но това може да се поиска от комисията или от държава членка и само по отношение на рамково решение, не по отношение на акт от третия стълб. Нарушението на процедурата тогава, когато е направено от държава членка не може да бъде проследено от комисията в този случай. Предприеме ли се пряко действие към съда, то това вече не е възможно след 1 декември 2009 година. След 1 декември 2009 година актовете по третия стъл продължават да са в сила, но така както са били приети. Защо имаме такива преходни разпоредби, които се прилагат към всички държави членки? Имайте предвид, че има и специални разпоредби за Дания, Обединеното кралство и Ирландия. На първо място, тези държави имат неучастие по някои от въпросите свързани с областта на правосъдие и свобода. Ако те не решат да преминат към участие, тогава продължават да работят съгласно предишните актове по третия стълб. Това се отнася и до ограничаване на правомощията на комисията и съда, така както ги обясних. За всички останали държави членки обаче се прилага новия лисабонски режим. На второ място, като се има предвид, че преходният период е до 1 декември 2013 година, се позволява и съвкупност съвкупно неучастие на Обединеното кралство по всички актове, изменени след 1 декември 2009 година. Този съвкупен опт-аут или това съвкупно неучастие има срок до 1 май 2014 година. Същевременно Обединеното кралство трябва да уведоми съвета. Не е предвидено обаче уведомяване на Европейския парламент. Ако Обединеното кралство подаде това уведомление, всички актове по третия стълб, които не са изменени след 2009 година или са били изменени, но не се отнася до Обединеното кралство, ще преустановят да се прилагат спрямо Обединеното кралство от 1 декември 2014 година нататък. Съветът с квалифицирано мнозинство по предложение на комисията прие преходните механизми но Обединеното кралство не участва в приемането на това решение. Съвета чрез квалифицирано мнозинство по предложение на комисията може да приеме и решение, съгласно което Обединеното кралство ще понесе конкретни финансови последици. Ако това е резултат от неучастието по определени актове. Тук обаче не се предвижда роля на Европейския парламент. Във всеки един момент Обединеното кралство може да уведоми съвета за желанието си да се присъедини към актове, чието действие е преустановено след съвкупното неучастие. Имаме и последиците по протокол 19 от шенгенското законодателство, както и протокол 21 които също се прилагат, което означава, че Обединеното кралство може да поиска да се включи по шенгенски мерки въз основа на член 4, параграф А от този протокол. Но не може да го направи без да заяви, че ще приеме всички актове от шенгенското законодателство. Това е становището на Съда на Европейския съюз от 2005 година. Същевременно при такова уведомяване се гласува с единодушие с изключение на Ирландия. Гласува се в съвета, парламентът не взема участие. Решението за включване отново на Обединеното кралство съгласно член 331 от договора за функциониране на Европейския съюз се взема почти автоматично. Комисията решава, че условията за участие са изпълнени и в този случай присъединяването се извършва без необходимостта от допълнително решение – или комисията решава, че условията не са изпълнени и тогава на Обединеното кралство се дава срок за предприемане на корективни мерки. Ако и след това условията все още не са изпълнени, Обединеното кралство може да иска разглеждане на въпроса в съвета. Гласува се с квалифицирано мнозинство за да се реши коя мярка се прилага. Имаме член 331, параграф 1, както и член 16 от договора е, и член 330 от договора за функциониране на Европейския съюз. Знам, малко е техническо това обяснение, но трябва да се даде общия контекст – за да се разбере този оптин на Обединеното кралство. Така или иначе, никой не може да попречи на Обединеното кралство да се присъедини по политически причини. Парламентът няма роля тук, тази много сложна система на участие и неучастие при липса на реакция от страна на парламента е въведена от договорите. И Институциите имат своите правомощия по отношение на всички държави членки, но имаме изключението на процедурата на засилено сътрудничество. Тя се използва като последна възможна мярка и в нея трябва да участват поне 9 държави членки. Иначе сътрудничеството се предлага на всички държави членки съгласно член 21 от договора. Но така или иначе, включването на Обединеното кралство следва обратната траектория. След изменение на дадена мярка, Обединеното кралство обикновенно не участва в приемането на мярката и не се ограничава от тази мярка, но може да се включи по индивидуални мерки. Има възможността, както вече обясних, и съвкупно да се изключи от някой от тях – или след това, съгласно член 10 от протокол 36, отново да се включи. Тази правна рамка дава отговор на въпросите на Обединеното кралство по протоколи 19 и 21. За бъдещите държави членки законодателите са предвидили различен подход, поне за шенгенското законодателство. Член 7 на протокол 19 гласи, че за целите на договорите по присъединяване на нови държави членки – шенгенското законодателство и придружаващите го мерки се разглеждат като задължителни в тяхната цялост за новите държави членки. Опитах се да обясня най-основното по член 10 и протокол 36 и разбира се, правната служба е на ваше разположение. Благодаря. Mrs. Knudsen, for the Commission, please. От името на комисията, заповядайте. Благодаря ви. Благодаря ви, господин председател. Благодаря и на комисията ви за това, че ни дава възможност да обясним докъде сме стигнали по протокол 36. Представям дирекция правосъдие и съм тук с госпожа Спияла, от дирекция вътрешни работи на комисията. Благодаря и на правната служба на съвета за много изчерпателното обяснение по протокол 36. Наистина тук има два аспекта. От една страна края на преходния период за Обединеното кралство и последиците от приемането на бившите законодателни норми по третия стълб и съответно не участието на Обединеното красо по член 10 на протокол 36. Сега извършваме техническата и подготвителна работа по член 10 и точно за това искам и да поговоря. Казах ви, че имаме преходен период от 5 години. Той свърши на 1 декември 2013 година и съответно комисията и съда могат да приложат своите правомощия в тяхната цялост. Имаме работния документ на комисията за съвета и парламента, в който се дава моментната снимка на това докъде е стигнало законодателството от бившия трети стълб. Областта на правосъдието и вътрешните работи, съдебното сътрудничество, полицейското сътрудничество в наказателно-правната сфера. Обясняваме докъде са стигнали разговорите с държавите членки. Трябва да се знае какъв ще е списъка от мерки в бъдеще, но този списък е предварителен. Той не е окончателен, не е и задължителен. Може да се развива в светлината на законодателната процедура. Възможно е да се внесат изменения, да има отмяна на актове и да трябва списъкът да се актуализира. В момента списъкът се обсъжда от държавите членки в съвета. Когато приключат обсъждането си, ще актуализираме списъка, за да има необходимата яснота за държавите членки и да могат те да се подготвят за новите правомощия на комисията и съда след 1 декември. Обясни се вече, че Обединеното кралство е използвало е, своите правомощия за съвкупно неучастие по третия стълб – има и неофициален списък за участие по 35 мерки в областта на правосъдието и вътрешните работи. В момента подготвяме техническите и правни разговори с Обединеното кралство по нешенгенските мерки. В този случай комисията ще трябва да вземе решение по мерките, където Обединеното кралство участва. Ние ги разглеждаме в светлината на протокол 36, член 10, параграф 5. Текстът гласи е, че нашата цел е Обединеното кралство да участва възможно най-пълноценно в територията на свобода, правосъдие и справедливост – Разглеждаме и последователността, както и оперативната съвместимост в случая на присъединяване към мерките от страна на Обединеното кралство. Това е, мога да говоря и по съдържанието, но се надявам, че казаното обяснява каква е правната рамка и докъде е стигнала в работата си комисията Имам предвид техническата и подготвителна работа по протокол 36. Сега, не, може би, колегата ми ще продължи. Благодаря ви. Заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Както обясни колегата ми, Генерални дирекции правосъдие и вътрешни работи в комисията работят в тясно сътрудничество. Разглеждаме правните и технически съображения в този случай, като от една страна това са мерки, които засягат всички държави членки, но имаме и мерките по протокола единствено за Обединеното кралство. Ние сме разбира се, готови да информираме редовно парламента за свършената работа. Благодаря ви, господин председател. Мисля, че въпросът е много сложен, технически и политически. Обединеното кралство има право да следва протокол 36 и това право е ще бъде зачетено. Приветстваме декларираното намерение на Обединеното кралство да се присъедини към доста голяма част от мерките на свободата, правосъдието и справедливостта от 1 декември 2014 година. Задачата на моята група беше да направим преглед на това законодателство, което влиза в сила на 1 декември 2014 година. В този контекст обсъждаме и присъединяването на Обединеното кралство. Фокусът ни е член 10 на протокол 36, съгласно който институциите би трябвало да се стремят Обединеното кралство да участва възможно най-пълноценно в тази територия на свобода и справедливост. Същевременно това гарантира и последователното прилагане на нашите инструменти. Обединеното кралство се избира конкретни мерки. Ние трябва да работим заедно с службите на комисията, защото въпросите са взаимосвързани. Има мерки по Шенген и извън Шенген. Те трябва да се разглеждат заедно. Работата на групата ни е на един начален етап. Проведохме две заседания. Предвидено е и следващо заседание идната седмица, понеделник и вторник, а председателството ще представи отново пред тази група заключенията на групата. Благодаря ви. Имаме ли някой от нашите членове, който иска да се изкаже? Господин Бронк, заповядайте. Доколкото разбирам, една от мерките, по които правителството на Обединеното кралство би искало отново да се включи е Европейската заповед за арест. Много внимателно и слушах това, което обясни правната служба на съвета. Нямам намерение обаче да се впускам в този лабиринт и да обяснявам къде Обединеното кралство може би ще се включи или не. Така или иначе, на мен ми се струва, че решението на Обединеното кралство да се присъедини към Европейската заповед за арест е изцяло погрешно защото съда на изпълняващата страна няма право да откаже изпълнението на тази заповед при недостатъчен доказателствен материал. И тук не става дума само за суверенитет, става дума за самата справедливост, за правораздаването. Благодаря ви. Има ли други изказвания на нашите членове? Имате ли нещо да кажете по тази специфика на Обединеното кралство в рамките на Лисабонския договор? Не виждам да има други изказвания. Комисията и съвета ще продължат разискванията през май и юни, а след избора на новия парламент ще продължи и нашата работа. Преминаваме към член 10. Корекция в бюджета на Европейската служба за подкрепа в областта на обежището. Ние обменихме мнения с тази служба. Има се предвид участието на службата в Тунис и Марокко затова е необходима и корекцията за 2014 година, като се добавят сумата от почти 1 милион евро. Това е адхок безвъзмезна помощ за ЯСО от комисията за 18-месечен проект. Това е първото участие на службата за подкрепа в областта на обежището, Освен това, знаем, че беше приета и стратегията за тяхната работа още през ноември 2013 година. Днес казваме добре дошли на господин Марк Камиели от тази служба. Той ще поговори за техния проект за Йордания и също така проекта между службата и Фронтекс за Марокко и Тунис. Заповядайте, господин Камиери. Благодаря. Както беше посочено в брифинга, това е участие на ЯСО в изпълнението на общата система в областта на убежището. Сумата, за която се говори, идва от инструмента за съседство, Целта е да се насърчат трети държави в, да участват в работата на агенции на Европейския съюз и ИАСО прояви интерес. Предложението за проект беше прието. Това е съвместен проект с Frontex, но водеща е ЕАСО. Част от работата ще бъде дадена на Frontex като подизпълнител. Три страни са бенефициентите, както бяха споменати – Йордания, Марокко и Тунис. И двете агенции ще бъдат ангажирани в действия в Марокко и Тунис, но само ЕАСО ще има дейности за Йордан. Целта е да се отговори на интереса, проявено тези държави като се отчита също и важността на тези държави за работата на двете агенции. Има се предвид, че тези три страни са подписали или са в процес на договаряне на споразумение за мобилност, което създава нужната рамка за подобно сътрудничество. Мерките, които са предвидени в проекта, са свързани с представянето на работата на агенциите, ще има посещение на място от експерти на ЕАСО и Frontex тези страни, ще има обучителни програми за тези страни, ще има посещение на експерти от тези три държави в държави членки, ще има различни семинари, срещи, организирани от ЕАСО и Frontex в съответните области, за които отговарят. Също ще има преводи писмени преводи на важни материали. За ЕАСО ще бъдат преведени 3 от 14-те основни модула, включени в програмата за обучение в сферата на обежището. Те предвиждат интерактивна онлайн част, както и директни срещи. По този начин ще могат да бъдат обучени, обучаващи и това ще има мултиплициращ ефект в тези страни. Голяма част от бюджета ще отиде за писмен превод на тези модули на арабски язик и разработването им за използване онлайн. Също ще има предвидени средства и за устен превод. Първата среща ще се проведе на 13-14 май. Вече са направени първите срещи на място в Йордания и Марокко, както от ЯСО, така и Фронтекс, за подготовка на проектите в която ще бъдат ангажирани ДЕВКО и вътрешни работи от комисията. Ще има консултации с други заинтересовани агенции, за да се избегне дублирането и за да може да се гарантира добавена стойност от Европейския съюз. Разбира се, държавите членки ще участват в изпълнението на проектите и е заявен такъв е, интерес вече от редица държави членки. Благодаря ви. Благодаря, господин Камилери, за вашето представене. Има ли коментари по този бюджет е, на Европейската служба за подкрепа в областта на обеждането ЕАСО? Не. Мисля, че напреднахме добре. Имаме повече време, което рядко се случва това е края на мандата ни, явно има занижени очаквания. Следващата точка е предвидена за разглеждане от 10.40, когато ще слушаме още един гост от Генерална дирекция правосъдие. това предлагам да направим почивка за половин час и да продължим работа в 10.40. Благодаря ви.